Благодаря ви, казва председателят. Дами и господа, преминаваме към гласуването. Първо гласуваме по доклада Тайн, по протокола относно статута на Съда на Европейския съюз. А госпожа Тайн, докладчика, има думата. Благодаря ви, уважаеми колеги. Има два доклада, с които се занимаваме. Те и двата са специализирани доклади. Бих искал да се обърна към всички партии. Европейският парламент изрично изразява своето съжаление от това, че увеличен брой съдии в Европейския съюз няма да бъде постигнат поради липса на съгласие между държавите членки. Независимо от факта, че всички възможни решения са били предлагани и обсъждани. По тази причина имаме безпредседентна ситуация в този парламент, а именно ще трябва да изключим дейността на част от съдиите от е, обхвата на директивите и се надяваме, че ще стигнем до успешен завършък следващата година. Призовавам гражданите на държавите членки и самите държави членки да не позволяват да се нарушават и заобикалят правилата, регламентиращи дейността на съда. Председателят, благодаря ви, госпожо Тайн. Имаме поименно гласуване. Моля, гласувайте. Господин Посълт, успяхте ли да намерите вашата карта? Уважаеми колеги, всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Wir kommen nun zum nächsten Teil des Berichts von Frau Tein. Следващата част от доклада за заместващи съдии в съда на публичната служба на Европейския съюз. Също по именно гласуване, моля гласовите колеги. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Angenommen. Приема се. Von Herrn Ferm, die Grundregeln für die Gewährung. Сега доклада на господин Ферм финансова помощ в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи. Първо гласуваме по блок 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме за блок 2, който отпада всъщност, извинете. Целият текст за, против, въздържали се? Приема се. По именно гласуване по законодателното предложение. Моля гласувайте. Всички ли сте гласували, колеги? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Поздравления за госпожа Тайна, за господин Ферм. Сега доклада на госпожа Балцани Проект на коригиращ бюджет номер 3 2012 година. Гласуваме първо за целият текст от 1 до 7 анблок. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега по именно гласуване по целия текст. Моля гласувайте, колеги. Всички ли сте гласували, колеги? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към предложение за резолюции за политиката на Европейския съюз по отношение на Западния бряг и Източен Иерусалим. Първо, измененията на консерваторите. Ще гласуваме първо по това, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст от социалистите, АЛДЕ, Обединената левица. Кой е за? Извинете. Първо, трябва да имаме разделно гласуване по точка 12. На първоначалния текст, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част, кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте, колеги. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Точка 1. Моля гласовите, предложено от ТНП. Кой за, кой против? Въздържали се? Приема се. Нека да проверим по електронен път. Моля гласовите. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по цялата проекторезолюция. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Нека да проверим по електронен път, моля. Гласувайте, моля. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. Много ви благодаря, дами и господа. Това беше последното пленарно заседание преди лятната почивка. Благодаря на всички вас и ви пожелавам приятна почивка през лятото. Okay